I think we can start. След, че можем да започнем. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, започваме заседанието на Комисията по туризъм и транспорт. Първата точка е приемане на дневния ред. Има ли възражения против предложения дневен ред? Не, сега да утвърдим протокола от 1 септември. Ако няма възражения, можем да приемем протокола. Съобщения на председателя за решенията на координаторите от 1 септември. Имате копия от протокола. Ако до 5.30 днес след обяд не постъпят възражения, ще го смятаме за прият. Освен това искам да обърна внимание, че в четвъртък в 11 часа ще има общо заседание с Комитета на регионите относ, а, във връзка с трансграничните транспортни връзки, така наречените липсващи връзки. Ние много държахме на това заседание, оказахме натиск на комисията и тя излезе с предложение и възнамерява да предостави 110 милиона евро. Комитета на регионите винаги ни е подкрепял в това отношение и за това ще проведем общо заседание. Обръщам се към всеки един от вас и ви умолявам в четвъртък в 11 часа да присъствате, защото ако дойдат двама-трима души, ще стане много неудобно. Моля ви, четвъртък 11 часа общо заседание с Комитета на регионите за така наречените липсващи връзки четвърта течка от дневния ред. Тя обхваща две от досиета, статистиката за превода на товари по вътрешни водни пътища в връзка с правомощията на комисията да предприема мерки и статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и происшествията. Съгласно правилника, в началото на заседанието трябва да ви съобщя нещо във връзка с процедурата. На 15 септември председателя на парламента оповести позицията на съвета. Съгласно член 66 или 2 на правилника се предвижда следното позицията на съвета се разглежда като първа точка от дневния ред на първото заседание на водещата комисия. Датата, първе, първото заседание в е следващо е, постъпването на позицията на съвета, така че ние се придържаме към тази разпоредба. За това ви съобщавам, че сме получили, официално ви съобщавам, че сме получили позицията на съвета, с което формално започва второто четене по този законодателен акт. Този след обяд докладчиците ще ни представят препоръките си за второто четене. Гласуването ще се проведе на 1 октомври. Съгласни ли сте всички? Преминаваме към пета точка от дневния ред – подобряване на свързаността и достъпността на транспортната инфраструктура в Централна и Източна Европа. Томаш Поремба е докладчик и преминаваме направо към гласуване, което разбира се, първо ще направим проба, начало на гласуването, на пробното гласуване. Thanks. Also, Kompromiss 6, wer ist dafür? Започваме. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, електронна проверка, начало на електронно гласуване, край на гласуването. 18 за, 12 против, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Amendment 34. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Реги 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реги 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Реги 5 за, против, въздържали се, приема се. Реги 6 за, против, въздържали се, приема се. Реги 14 за, против, въздържали се, приема се. Реги 15 за, против, въздържали се, приема се. Реги 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно гласуване за изменение 73. Начало.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 Изменение 95 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно гласуване за изменение 95. Край на гласуването. 12 за, 20 против, отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим електронно изменение 99, начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 15 против, приема се.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 135 са против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към компромис 26. Тук докладчикът ми каза, че на заседанието на докладчиците с Сянка не е постигната обща позиция по това дали ще се възприеме в компромиса изречението за шума или не. Така че преди това нека да гласуваме дали това изречение да влезе в компромиса или не, преди да гласуваме самия компромис. Това е параграф 17, както го прочитам. Кой е за изречението за шума да влезе в компромис? Кой е против? Въздържали се? Трябва да проверим. Начало на електронно гласуване. Първо гласуваме това, е, тази част от изречение за шума. Край на гласуването. 13 за, 18 против, 2 въздържали се, значи добавката за шума се отхвърля. И гласуваме компромис 26 без тази добавка. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 146 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 147 за, против. Проверяваме начало на електронно гласуване за 147. Край на гласуването. 11 за, 20 против, 2 въздържали се, отхвърля се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис, э, извинете, извинете, изменение 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, Проверяваме електронна проверка за 156 начало. Край гласуването. 11 за, 9 има против. Приема се. Компромис 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 160 за. Против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 Компромис 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 186 за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. 186. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 20 за, 10 против. Приема се. 185 за, против, въздържали се. Отново електронна проверка. Начало за 185. Край на гласуването. 22 за, 10, 10 против. Приема се. Компромис 33 за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 192 за, против, въздържали се. Отново електронна проверка. Начало. Край. 22 за, 11 против. Приема се. Компромис 34 за, против. Въздържали се. Приема се. 198 за, против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за, против. Въздържали се. Приема се. Реги 11 за, против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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване на така изменения доклад. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 28 за, 4 против, 2 въздържали се. Честито на господин Кореба.

Wir kommen jetzt zum Meinungsaustausch. Минаваме към размяната на мнения за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Докладчик е Давор Шкърлец и има думата. Моля за тишина, моля заемете местата си. Auch für Wim van der Kamp. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Благодаря ви, господин председател. Prije svega pohvaljujem rad Europske komisije. Първо бих искал да похваля Европейската комисия за това, че предлага една директива с много добро качество – това е директива относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност на продукти и услуги. Важно е да се подобри инфраструктурата, тъй като ние трябва да имаме много по-голяма достъпност за всички граждани на Европейския съюз. Европейската конвенция за правата на хората с увреждания по този начин може да се прилага. Водени сме от убеждението, че Европейският съюз трябва да спазва едни и същи правила. Очакваме директивата да се приеме бързо. Тя е много важна, защото гарантира достъпността за хората с увреждания хора, които биха могли да се възползват по-добре от транспорта и туризма. Освен това, трябва да има условия за бърз преход между различните видове транспортни услуги. В директивата са отразени и веб страниците, начините за закупуване на билети, както и набора от нови технологии, които означават взаимосъвместимост, взаимна свързаност. Целите, разбира се, могат да се постигнат чрез интермодалността. Много е важна достъпността и за отрасъла туризъм. Ние бихме искали всеки да може да има достъп до предлаганите туристически услуги. Като докладчици в сянка нямам съмнение, че ще стигнем до добър резултат и по този начин ще допринесем за борбата срещу дискриминацията на хората с увреждания. Благодаря. Сега ще чуем мненията и на докладчиците в сянка. Благодаря. Преди да дам думата на докладчиците в Сянка, представителя на комисията Пореро ще вземе думата за 10 минути. For... Добър ден, много ви благодаря за тази възможност да представя Европейския акт за достъпност. Той вече е представен в ИМКО, в ЕКОН. За първи път обаче сме е, в Комисията по транспорт. Разбира се, достъпността в транспорта е изключително важна. Европейската стратегия за хората с увреждания означава ангажимент на тези хора да се осигурят пълните права. Приоритетите включват достъпност, като в стратегията също така се уточнява, че комисията ще разгледа регулаторните мерки за достъпност на продукти и услуги, ще разгледа и конкретни отрасли – които са особено важни. Би трябвало вътрешния пазар да е пазар на достъпни продукти и услуги. Ние бихме искали да се улесни и работата на индустрията, но най-вече да се осигури равенство, равно участие на хората с увреждания. Те са 80 милиона в Европа. 20% от населението на ЕС. Защо говорим за Европейски акт за достъпността? Защото всички държави, с изключение на една, са ратифицирали Конвенцията за хората с увреждания. Последната държава скоро ще го направи. Комитетът по правата на хората с увреждания посочи законовите изисквания, които трябва да се изпълнят. Определени са и показателите, които трябва да се наблюдават. Ние съответно е необходимо да изпълним задълженията си по конвенцията. Общите правила на европейско ниво ще позволят да се преборим с раздробяването на вътрешния пазар. Преките бенефициери включват индустрията, освен това не забравяйте, че еднаквите изисквания означават упростяване на работата на индустрията. Помага се и на свободното придвижване. Но, както казах и преди, бенефициарите са и хората с увреждания и възрастните. Достъпността означава, че ще се намалят и разходите по предоставяне на съответните услуги. Всеки би се възползвал. Например, ако имаме би... машини за издаване на билети, които са далеч по-достъпни, те биха помагали на всички нас. Бихме се справили по-добре и в шумната среда на една гара – Целта е да се улесни и свободното придвижване на хората с увреждания в Европейския съюз. Помагаме и на малките и средни предприятия, защото когато имаме еднакви правила, е ясно, че те по-лесно могат да бъдат изпълнени. Не е необходимо да се инвестира толкова в изучаването на различните законодателства на държавите членки. Този акт се опира от една страна на директивата, която въвежда задължения за определен брой продукти и услуги. Тези задължения са за стопанските дейци за индустрията. Актът на второ място се опира и на изисквания за достъпност, като достъпността се разяснява като понятие например в директивите за обществените поръчки. Нека кажа какви са ключовите моменти от акта за достъпност. Както вече посочих, имаме изискванията за функционална достъпност, за свободно придвижване на продукти и услуги. Прави се и оценка на съответствието. Започва се от един по-улекотен етап, който се допълва след това от преглед на пазара. Работи се и с организациите, които представляват хората с увреждания, за да се проследят постъпилите жалби. Това, което актът за достъпност не предлага, са техническите решения, начина на изпълнение. Освен това, тук се въвеждат задължения единствено за операторите, които отговарят за съответния набор от продукти и услуги. Имаме и предпазната мярка срещу непропорционално натоварване – имаме по-скоро допълване на секторното законодателство с елементи за достъпността, които не са били включени преди това. Комисията при съставянето на този акт се е водила и от оценка на въздействието в държавите членки. покрите 8% от БВП, голяма част от европейското население. Имаше и варианти, от които се отказахме, като решихме, че правната форма в крайна сметка ще бъде директива. Споменах обществените поръчки и знаете, че директивите за обществени поръчки изискват да се предостави информация за достъпността и това какво означава тя. Същото се отнася и за текстовете за структурните фондове, транспортната инфраструктура, както и начина на ползване на инфраструктурата. Акта за достъпност с нищо не променя и доброволното естество на споменатите законодателни актове. Има връзка и с директивата за достъпност на интернет. Изискванията обаче не се променят. Както казах и преди, има и специална разпоредба за пропорционалност и субсидиарност. Нещо, което е свързано с внимателния подбор на продуктите и услугите. Освен това, изискванията са на функционално ниво. Имаме и предпазната клауза. Предвиден е и режим за уведомяване при разрешаване на изключението. Като график се предвижда две години за транспониране и 6 годишен срок за влизане в сила. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на Дитър. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика и на комисията. Аз лично приветствам всяка инициатива на комисията, насочена към укрепване на правата на хората с увреждания и даваща им възможност да участват в социалния живот. Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания тук е много важна. Тази конвенция има своето отражение и върху законодателството в областта на транспорта и отчасти се прилага. Затова имам два въпроса към комисията. Първо тя как смята да предотврати противоречие с сега действащото законодателство за правата на пътниците, как смята да избегне и дублирането. И на второ място, във връзка с приложното поле. Имаме понятие лица с функционални увреждания. Този термин обхваща нещо по-широко от досега използваните термини, като например термина от Конвенцията на ООН за хора с ограничена възможно, с ограничена мобилност. Та защо се използва това ново понятие? Кои нови лица, нови групи лица влизат? Примерно бременни лица, хора зависими от чужда помощ и така нататък. Въобще кажете ми какво точно влагате в понятието лица с функционални увреждания. Благодаря следващия оратор. Хотела бих комисия. Благодаря. Искам да благодаря на Европейската комисия за представянето на предложението пред е, тази комисия. Искам да благодаря на докладчика. Ние си сътрудничихме по изготвянето на предходния доклад. Транспортът е от ключово значение за хората, страдащи от различни видове увреждания. Актът за достъпност трябва да отчита този факт. Достъпността на продуктите и транспортните услуги не трябва да се насочва само към лицата с увреждания, а да се отчитат също и нуждите от инфраструктура в всички видове транспорт. Необходимо е също да видим какво законодателство съществува към момента продуктите, услугите, включително тези в транспортния сектор, трябва да са в съответствие с технологиите, осигуряващи подкрепа за лицата с увреждания, за да не се създават допълнителни пречки за тях. Аз очаквам да продължим да си сътрудничам с докладчика, с останалите колеги по това толкова важно предложение, засягащо 80 милиона лица с увреждания в Европейския съюз. Джеки Фостер има думата. Благодаря ви. Благодаря за направените коментари от страна на Европейската комисия. Ние приветстваме всички действия, които осигуряват пълна достъпност на транспорт за лицата с увреждания. Няколко неща по принцип, ние сме съгласни с принципните аспекти. Ние имаме резюмиран доклад от страна на комисията, но има някои неща, които не са достатъчно ясни в езиково отношение. Какво имате предвид, например, при използването на различни прилагателни, за да обърнете внимание за определени затруднения, от които страдат е, групи хора. Освен това, трябва да се има предвид на личното законодателство, където се засягат аспекти, свързани с, е, улесняване на достъпа на лица с е, увреждания и за лица, които са 100% зависими от грижи. По принцип, разбира се, ние подкрепяме това, което се предлага и се надяваме, че стъпките ще бъдат във вярната посока. Благодаря, Гизина Майснер. Има думата. Благодаря. Говоря от името на докладчика в Сянка, госпожа Билбао. Много е хубаво, че се занимаваме с този доклад, защото делът на хора с увреждания от населението нараства. Радвам се, че е, тук влизат и майките с колички. Сега ще прочета на, една английски мнението. Да се примахнат всички граници в е, вътрешния пазар в тясно сътрудничество с, асоциациите на е, пътниците, с потребителите. Трябва да се гарантира достъп до инфраструктура, и услуги за лица с намалена подвижност или с увреждания. Трябва да се гарантира достъпа до различните видове транспорт и инфраструктурна. Искам да подчертая необходимостта от гарантиране на по-добър достъп до вебсайтовете и IT-системите. Ние живеем в ерата на интернет, когато голям процент от услугите се предлагат единствено по интернет. Ние трябва да разработим нужните инструменти, за да осигурим достъпа до услуги и продукти. Аз очаквам да продължа да работя в сътрудничество с докладчика. Мари Кристин Аното. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия. Благодаря и на докладчика. Аз искам да се прояви повече прагматизъм по отношение на лицата с увреждания. Не знае дали сте се опитвали да се движите по гари, в а, а, влакове с дете, което е в инвалидна количка. Мога да ви уверя, както на национално и европейско ниво, ще установите, че нищо не се е променило. Това предложение за директива цели да се подобри достъпността на стоки и услуги за лица с увреждания. Но трябва да получим истински доказателства, че има напредък. Резултатите обаче за сега са неудовлетворителни. Липсата на прецизност, някои от вас вече говореха за това, в дефинирането на услугите и продуктите, които влизат в приложното поле, само показва, че Европейската комисия се меси във въпроси, които не са в нейните правомощия. Необходимо е също да се сравнят нещата в САЩ и тук. освен символичният аспект на една Европа, която зависи в голяма степен от нормите в САЩ. В САЩ тези правила се спазват отдавна, без да поят допълнителни разходи за тяхното установяване тук в европейския пазар. Вие говорихте за изключенията за микропредприятията, но това не е достатъчно. Няма само микропредприятия, особено на френска територия. Трябва да отчитаме и нещо, което също е актуално. Повечето хора в Европа а, отхвърлят а, Тиза и Тафта, защото има правила, които а, са извън техен контрол. Следвайки същата логика, можем да кажем, че и тази директива се вписва именно в подобна рамка. Определено трябва да се даде ново определение за това какво представлява увреждане, но има и други проблеми. Има други проблеми с достъпа, но трябва всичко да се смесва, за да не се стигне до ненамиране на никакво решение в крайна сметка. И отново комисията госпожа Пореро. Благодаря ви. Бяха поставени интересни въпроси. Ще се опитвам да се спре на основните от тях. Така както съм си ги отбелязала. В няколко от изказванията беше подчертано каква е връзката на тази директива с а, други законодателни актове в сферата на транспорта? Искам да кажа, че тук става дума за допълняемост. Елементите на достъпност, които са покрити в акта, са обхваща транспорта, уебсайтовете, мобилните устройства, интелигентно издаване на билети, също терминали за самообслужване, машини за билети, не са включени в други части на европейското законодателство. Директивата и актът за достъпност се отнася и за хармонизиране на това държавите членки да вземат решение по създаване на благоприятна среда. Това означава, че когато има изисквания за достъпност в транспорта, например железопътни транспорта, те да бъдат изпълнявани. Директивата ни обхваща всички аспекти, като а, МПС, не налага изисквания за производителите на МПС, тъй като има законодателство вече, което е в действие. Тази директива допълва съществуващите законодателни актове в Европейския съюз. Що се отнася до това, кой ще се възползва от тази директива. Ние тук в директивата използваме термина лица с функционални ограничения, както и лица с увреждания. Дефиницията за лица с увреждания е същата, която се използва в Конвенцията на ООН за правата на лицата с увреждания. Ние въвеждаме и термина а, лица с функционални ограничения, за да обхванем а, онези а, хора, които имат само временни а, проблеми. В конвенцията а, за лицата с увреждания а, се набляга по-скоро на лица, които имат трайни увреждания. Ние искаме да обхванем и други, които, например, са си чупили крак, или са претърпяли очна операция и временно не виждат. Това не са лица с увреждания, но те в голяма степен могат да се възползват от характеристиките, които иска да въведе директивата за достъпа. Актът за достъпност също допълва регламентите в сферата на транспорта за лицата с увреждания. Трябва да имаме предвид, е, че конвенцията цели осигуряването на равнопоставен достъп. За да се постигне това, е необходимо да имаме както достъпност, така и нужна или разумна а, помощ. Двете неща вървят а, заедно. Ние искаме също да се създадат възможности за лицата, които не се нуждаят е, трайно от помощи, но предоставянето на такава помощ да съществува като възможност. Този акт е в пълно съответствие с изискванията за осигуряване на помощ. Следващият въпрос се отнасяше до сътрудничество за заинтересованите страни. Ние проведохме пространни публични консултации, разговори с представители от сектора, с лица с увреждане, хора, които имат различни форми на ограничения например, които виждат а, слабо, които а, имат тремор или другите също ще се възползват от тези а, изисквания за достъпност. Имали сме предвид и техните препоръки. Що се отнася до въпроса за съответствието с а, законодателството в САЩ. Директивата, а, която се предлага, се базира на модела на вътрешния пазар. Това е европейският а, законодателен модел. Ние определяме общи принципи, функционални изисквания, европейски стандарти, които осигуряват презумпция за съответствие по доброволен начин. В подготвителния етап ние се опитваме да видим какви са глобалните стандарти, например по отношение на ИКТ. Те са в глобален мащаб. Последните дискусии в дискусията по директивата за достъпа до публични вебсайтове беше поставен акцент върху използването на световните изисквания за достъпност. Е, става дума за достъп е, до вебсайтове, до информационни и комуникационни технологии. Надявам се, че обхванах повечето от поставените въпроси. Разбира се, с готовност е, ще отговоря и на допълнителни въпроси, ако имате такива. Още един път даваме думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за техните много полезни бележки и въпроси, които бяха отправени към представителите на Европейската комисия. Благодаря също и на представителите на Европейската комисия за предоставените отговори. ИМКО е водещата комисия по този въпрос. Ние трябва да изготвим становище по за части от директивата, които попадат в резора на нашата парламентарна комисия по транспорта. Благодаря много на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Проекто становището ще бъде представено през ноември. Преминаваме към седма точка от нашия дневен ред – стратегия за въздухоплаването в Европа. Докладчик е Павел Теричка и той има думата. Uh, uh, Благодаря, уважаеми колеги. Преди около 10 месеца комисаря Булц представи съобщението на комисията относно стратегията за въздухоплаването в Европа. Вие знаете, че подходът е много успешен. Принципно, моят подход на работа е да следвам разбирането и на докладчиците в сянка. Освен това, аз разговарях с различните колеги, изложих своето разбиране и философия – мисля, че много отказаното от мен вече е взето предвид. Заедно с докладчиците в Сянка ние се съгласихме, че не е необходимо да повтаряме съдържанието на съобщението на комисията. По-скоро трябва да обърнем внимание на ключовите моменти в него и да попълним някои от празните места – Според мен има няколко основни точки на доклада. На първо място се обръща внимание на факта, че въздухоплаването е отрасъл изпълнен с предизвикателства. Има различни начини да се справим с тях. Можем да решим да издигнем крепост около нас или да се опрем на конкурентните предимства на европейския модел. Аз разглеждам този европейски модел на въздухоплаването като поставям ударение върху разбирането, че ние не бива да се поддаваме на натиск – би трябвало да видим какво предлага пазарът и също така какви са нашите познания и опит. Това е първото, което искам да подчертая. На второ място нещо, което съм нарекал индекс на свързаността. А именно много е важно да разгледаме не само въздухоплаването до 2020 или 30 година. Не, на нас ни трябва една дългосрочна визия. Необходимо е да планираме много сериозно. За мен свързаността всъщност е ключът към целия доклад. По този начин ние наистина можем да отвържем потенциала на отрасъла – Свързаността може да се отнася до графиците, интензитета, но също така и различните възможности за намаляване на затръстванията, повече грижа за околната среда. Европейският съюз със сигурност е най-старият и най-надежден пазар на въздухоплаването но разбира се, това е отрасъл, в който има конкуренция. Конкуренцията пък води до по-голяма свързаност и повече възможности. Нека кажа няколко думи и за сигурността. Едва ли е необходимо да изброявам на какво се натъкнахме през последните месеци и години. От тук нататък е ясно, че опасностите ще стават все повече. Затова ние трябва да разчитаме на разузнаването и технологиите, както и на различните модели и у нас и в чужбина. Трябва да се разгледа възможността за предварителни проверки и подобряване на сигурността. Не бива обаче от това да страда комфорта на пътниците. Искам да поговоря и за тъй наречените небесни магистрали. Ще ви напомня за член 3 от регламент 551 за европейските летателни региони. Това е регламент с много техническо заглавие – той е дълго и сложно, но в него се говори за тези трансевропейски магистрали в небето. Би трябвало те да се осигурят в небето и за тях да се работи на земята. И накрая, дами и господа, няма съмнение, че вие ще имате множество въпроси. Има какво да се да обработи, аз самият съм готов с някои допълнителни предложения. Например, иска ми се в текста да са отразени в по-голяма степен авиационните споразумения. Парламентът би трябвало да има по-голяма роля тук. Нещо, което не споменах, но присъства в доклада е екологията. Ясно е, че изискванията за екология са много важни за този отрасъл. Господин председател, дами и господа, мога разбира се да продължа да обяснявам за въздухоплаването и връзката му с други видове транспорт. Можем да говорим и за летищата като основни транспортни възли – тъй като в бъдеще би трябвало транспорта да бъде много по-интегриран, а не по политически причини единствено да се строят някакви незначителни регионални летища, непрекъснато на места, които могат да се поемат от железопътния транспорт. Това бяха някои от точките, на които исках да обърна внимание. Докладът е сравнително кратък аз с удоволствие ще изслушам вашите коментари. И съм готов да работя така, че той да се превърне в един добър текст и добра основа за бъдещите предложения. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря и за включването на докладчиците в сянка като мен в разискванията по документа. Докладчикът вече обърна внимание на множество от темите. Аз съм съгласна с казаното от него би трябвало, като говорим за този отрасъл, да гледаме не само в следващите 20-30 години, но изобщо в бъдещето има сериозни предизвикателства, свързани с разходите, капацитета, регулаторните и административни пречки. Запознати сме всички тези предизвикателства, но искаме въздухоплаването да си остане конкурентно способно, да може да се пребори из външните фактори. Знаете какво се случва в азиатския регион. Например, имаме 40% увеличение на трафика до 2300 и при нас той ще се увеличава с 5% всяка година. За това би трябвало да се помисли и за бъдещите споразумения и комисията да помисли за ролята на парламента при тяхното сключване. Не би трябвало потенциалните конкурентни просто да се блокират и изолират. По трансевропейските магистрали в небето Те са наистина важни, тъй като в последните 5 години имаме 9,5 милиарда за БВП. Това е модел, който съществува, който в момента се преразглежда. Макар, че моделът за едино европейско небе не е стигнал кой знае колко далеч и комисията трябва да обърне внимание. Индекса за свързаност, наистина, той е много важен за докладчик, аз съм съгласна, важен е и за мен. Би трябвало тази свързаност да може да се измери. Регионалната свързаност също беше разгледана. Знаем, че и в нашата комисия сме говорили много за нея. Би трябвало регионалните летища да са свързани помежду си и да се мисли за економическото развитие на тези зони. Сигурността – друга тема, която набира преднина. Би трябвало тук да работим по-интелигентно. Да се прави предварителна проверка на пътниците. Има какво да се предложи в това отношение, а не само да натоварваме летищата с допълнителни разходи. Разбира се, никой не се съмнява в необходимостта от проверки за сигурност. Стана дума и за околната среда, значението на екологията за въздухоплаването. Следващата седмица ние ще разговаряме по тази тема, но като цяло благодаря на докладчика, че стигнахме до тук. Ние можем да добавим още множество въпроси, но принципно сме съгласни с подхода. Европейското въздухоплаване трябва да се подготви за бъдещето, да остане конкурентоспособно, да се справим с предизвикателствата на външния свят. Аяла Сендер. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на първо място на комисията, която в крайна сметка представи този пакет, който желаем от толкова дълго време и настояваме за него, тъй като отрасълът е много важен. Тук говорим и за един глобален пазар с много променящи се условия. Като виждаме, че те засягат и морския транспорт, и въздухоплаването. В доклада са отразени множество теми. От гледна точка на социалистите ще кажа, че ние винаги сме настоявали при представенето на такива секторни пакети да се търси баланс. От една страна да има наистина отвореност към съвременността и модерността, и от друга страна да мислим за социалния елемент. В тази стратегия също искаме да поставим акцента не само върху въпросите, на които обръща внимание комисията, а именно платформите за социален диалог, за достоинство на работното място, за добри условия за труд и съответно спецификата на труда, например работата в кабина. Мисля, че в стратегията обаче трябва да се включи и борбата с несигурността на труда. В въздухоплаването вече имаме конкуренцията на бюджетните авиопревозвачи с ниско струващи билети – това прави труда в отрасъла доста по-несигурен. За това би трябвало да се помисли за изискванията към компаниите в този отрасъл. Би трябвало да има специално третиране. А що се отнася до пътниците, би трябвало да се препотвърди всичко предложено от парламента – виждаме, че националните компании до голяма степен вече се държат като нискоструващи компании и се опитват от друга страна да се държат като тях, а нискоструващите компании се опитват да навлязат в пространството на националните авиопревозвачи пътниците се водят от ниските цени. Би трябвало парламентът да настоява на защитата на качеството в отрасъла. От това качество зависят още множество фактори. Виждаме, че има доста промени и в самите компании. Има и ново предлагане – Да не говорим за цифровизацията на отрасъла, която е използвана в много голяма степен, така че услугите да се предлагат лесни за ползване за потребителя. Има мигновен достъп до предлаганото би трябвало обаче не само да се мисли за инфраструктурата, а и за капацитета. Тъй като в контекста на кризата ние говорихме, че не би трябвало да се създава редундантен капацитет, който не е необходим. Това се отнася с особена сила за някои индустрии. От друга страна обаче би трябвало да се мисли и за определени региони, като например най-отдалечените да се предлагат по-интелигентни решения – Не е необходимо, разбира се, да мислим единствено за някакви гигантски летища, които се простират на километри и в които пътникът се губи някъде е, в тази огромна зала. Виждаме също така, че търговските авиокомпании непрекъснато се увеличават, растат като обем това се отнася и до транспортните услуги. Промени, които засягат не само по-близките полети, но принципно трябва да преосмислим капацитета, който се предлага от индустрията. След това Независимо от постигнатото като успехи по цените и останалото, ако говорим за работата на ИКАО, би трябвало също така да мислим и за намаление на вредните емисии. Uh, much, uh, благодаря. Искам да благодаря на докладчика, който подготви това досие по чудесен начин. Имахме много добро координиране, проведохме добри заседания и освен това имаше ясни насоки и за докладчиците в сянка. Документът на господин Нателичка в голяма степен отразява гледната точка, изразена и от докладчиците в сянка. Наистина е подходящ момента. Ние сме късметли тук в Европейския съюз, тъй като имаме една от най-конкурентните авиационни индустрии, която е създала хиляди работни места през годините. Съгласна съм с госпожа Айела Сендер в известен смисъл, защото действително това е един най-силно регулираните сектори и не става дума за наличието на договори, които не са регулирани, точно обратното. Те са силно регулирани. Да, ще има вариации, има сезонни на работа, но малцина са онези, които напускат работата си в този сектор, което е показателно. Освен това, поставеният въпрос за веригата на доставки, както каза господин Теличка. Ние сме в доста изгодни позиции в това отношение и това често се забелязва и от медиите. Ние сме също водещи по отношение на опазването на околната среда. И сме години пред доста други региони и държави. Ще видим какво ще стане след Монреал. Ние подкрепяме една глобална система, но не само да се опираме на стари идеи, защото това няма да доведе до желаните резултати. Относно конкурентоспособността, тук също ми харесва казаното от докладчика, защото конкурентоспособността понякога се свързва с протекционизъм. Необходимо обаче да има добър достъп до пазарите, тъй като това е от полза за всички. Поставя се акцент и върху сигурността и подобряването на сигурността, по какъв начин да вървим от тук нататък, тъй като това е важно за потребителите, както и за представителите на отрасъла, въпреки че доста се ускъпява за тях. Какво може да се направи за в бъдеще? Добре е да се спомене единното европейско небе. И има застой, за съжаление. Някои държави членки го използват като извинение, за да извършват преструктуриране на въздушното пространство, използвайки Сезар. Но трябва да се има предвид, че всичко това има отрицателно въздействие върху всички. Ние искаме този сектор да напредва така както бихме искали тук в Европа. И тук а, трябва да се обърне внимание за подобряването на капацитета. Има твърде много проекти в държавите членки, които не се реализират, защото има протести срещу изграждането, например, на нова писта, какъвто е случая в Обединеното кралство. Ако не подобряваме капацитета, тогава този отрасъл ще се свие и този бизнес ще отиде в ръцете на трети държави, други части на света. Но не това е, което аз искам и съм убедена, че не това е, което иска и тази парламентарна комисия. Националните парламенти разполагат с политическата воля да вземат нужните решения, така че да имаме успех в бъдеще. Като цяло, считам, че докладът е отличен. Бих добавила съвсем малко към него, само може би няколко елемента в подкрепа на казаното от докладчика. Доволна съм от това, което е постигнато до сега. Също ще разгледаме и двете становища. Ние като цяло ги приемаме, може би с малки изключения. Благодаря на докладчика. Първо, че пое изготвянето на доклада и че свърши толкова добра работа, така че имате нашата подкрепа от страна на политическата група ЕКАРА. Господин Штръклец. Благодаря, господин председателю. Като разглеждаме как се развива авиационния бранш в световен мащаб, виждаме, че е необходимо да се подобри конкурентоспособността на европейския сектор. Той да може да създава работни места, но това трябва да става по устойчив път, като се отчитат изискванията за опазване на околната среда, противопоставянето на климатичните изменения и прочие. Господин Теличка е изготвил отличен проекто доклад, за което му благодаря. Той взе предвид всички важни елементи, които предложихме. Аз съм съгласен с казаното за свързаността. Докладчикът подчертава няколко пъти важността на многомодалността, за да се гарантира конкурентоспособността на авиацията. Инфраструктурата в това отношение може да се използва ефикасно и това също е отразено в доклада. В доклада се посочва, че а, трябва да обърнем внимание а, и на трансевропейските транспортни мрежи. Освен това да се гарантира мобилността на пътниците. Ние искаме да се развиват и железопасните линии, да се насърчава използването на този вид транспорт като альтернатива на въздушния. Що се отнася до превоза на пътници, трябва да се обърне внимание на правата на пътниците, при използване на въздухоплавателни услуги. Необходимо е да се положат повече усилия авиацията да е по-достъпна за хората с увреждания за всички пътници. Има един дерегулиран сектор, който е изложен на конкурентен натиск, също на нирско тарифни компании – ние трябва да държим сметка за положението на работещите в сектора, как се отразява всичко това и на сигурността и безопасността в въздухоплаването, как се отразява на правата на работещите в този бранш. Пакетът, предложен от комисията за кръгва економика, поставя изисквания за намаляване на емисиите при пристигане и напускане на летищата. Искам да поискам докладчика, господин Теличка, да внесе е повече яснота по този въпрос в доклада. Що се отнася до устойчивостта, Европейския съюз трябва да е водещ в, е, въздухоплаването и то устойчивото въздухоплаване. В е, стратегията на комисията се посочва, че трябва да се намали ефекта от авиацията върху околната среда и климатичните изменения. Не става дума само за CO2 емисиите, а и за емисии на други парникови газове, на финните частици, които са вредни за човешкото здраве. Въпроса за качеството на въздуха е тясно свързано с въпросите за гарантиране на здравето на хората. Ние трябва да инвестираме повече в научно-изследователска развойна дейност, използването на альтернативни горива. Трябва да се подчертае също и нуждата от използване на други технологии за разработването на нови двигатели, които да са по-елекологосъобразни. Трябва да отчитаме и правата на лицата, които живеят в близост до летещата и които страдат от шума, предизвикан от прилитащите самолети. Надявам се, че ще можем да изясним оставащите въпроси. Очаквам да продължим да се сътрудничим с господин Теличка по всички тези въпроси. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря. Ако слушаме вас, господин Теличка, въздухоплаването е един от успехите на Европейския съюз. Но това не е успех, що се отнася до свободния достъп те са доста различни. От 90-те години авиацията в Европейския съюз е изложена на натиска от на нискотарифните компании и от компании, които са от Персийския залив или базирани в Турция. Европейските оператори на практика бяха елиминирани в Юго-Источна Азия по тези линии, и постепенно авиационните центрове в Европа се изместват от други центрове в други части на света. Има бързо развиващи се економики, където се развива по-бързо този сектор. Има сливания, КЛМ, например, Air France. Европейският съюз е необходимо да положи а, повече усилия, както беше казано в едно изказване в а, а, Сената. Също не е допустимо допускането на толкова инвестиции от трети страни. Що се отнася до условията на труд, тук и тук действията на Европейския съюз не може да се считат за успешни, тъй като има несигурност на работните места, което се отразява и върху сигурността. Има различни форми на договори, които не са стабилни. Освен това, има оператори, от, които са от други части на света, които оперират на този пазар, без да гарантират правата на пътниците, например в случай на закъснения. В доклада също се посочва, че протекционизмът не е решение и че предприятията се нуждаят от един отворен пазар, за да могат да се развиват. Аз мисля, че това е, би било сериозна грешка. Държавите членки са в най-добра позиция да вземат тези решения. В САЩ се осигуряват огромни средства за да се гарантира износа, както и за развитието на стратегическите отрасли. Европейския съюз има правна уредба, която е в ущърп на собствените им компании и в полза на чуждестранни компании. директивата относно нелоялната конкуренция, както и директивата за контрола и собствеността върху авиокомпании в Европа, трябва да се имат предвид. Комисията има мандат, държавите членки имат право на контрол. Този подход трябва да е преобладаващият. заключение, съдържащото се в документа на комисията, което се приветства от докладчика, ми се струва, че са а, доста пожелателни. Готови ли сте да има една конкретна стратегия, не стратегия, която е спъстрена с а, добри намерения? Благодаря. В списъка са се записали 7 души, но времето не ни достига. За това ще ви огранича. Моля ви, изказвайте се за не повече от минута и половина. Следващия оратор е господин Кох. Ja, ganz herzlichen Dank. Благодаря на колегата Теличка за изключително добрия според мен доклад, защото той наистина е обхванал основните моменти от съобщението на комисията. Може би поради административните ограничения за размера на такива доклади липсват някои неща. Например, разпоредбите за въздухоплаването не са достатъчно широко отразени като докладчик на ЕНП в комисията по заетост. Ще направя добри препоръки във връзка с заетостта. Имаме 18 предложения за иземнения. Другата седмица ще се срещнем за първи път с докладчиците в Сянка. Благодаря, Изабел Демонте. Grazie. Beh, intanto volevo contestare alla collega che si riferiva dall'Italia che forse confunde. Исках да кажа нещо във връзка с казаното за Ал Италия. Може би нещо бъркате. Имаше обвинения в държавно субсидиране, но всъщност нещата се оказаха чисти. А сега по същество за документа, който разглеждаме. Искам да благодаря на докладчика за изключително интересния начин, по който е подходил към изключително интересните теми. Централната тема, разбира се, е единното европейско небе. И тя, е, тази тема включва изясняване и на двустранни въпроси между държавите членки. Доколкото ни е известно, нещата буксуват, защото остават доста недоизяснени неща в отношенията без да решим въпроса, няма да, тези въпроси няма да можем да подобрим трасетата, няма да можем да подобрим тарифите, нито пък сигурността. 900 милиона пасажери очакват подобряване на положението все пак. Друга тема, която бих искала да засегна е тази за държавното субсидиране точка, в точка 12 от доклада става въпрос за нея. Добре е, че там се говори за териториално сътрудничество и държавни субсидии. Мисля, че една първа стъпка в, от публичната консултация може да предвиди определени фази, през които малките летища да получават държавно подпомагане. Благодаря. Благодаря. Матес Ван Милденберг. Eh, eh, благодаря. Искам да благодаря на колегата Теличка за изключително балансирания проект от доклад, но трябва да споменем още две неща в този документ. Госпожа Демонте първото го спомена – Знае се, че има нещо, което не бива да бъде назовавано и което е диспута между Великобритания и Испания за Гибралтар и по този начин се държи в заложник целият въздухоплавателен сектор в Европа има важни теми, които са свързани с конкурентоспособността на европейската авиация, дали става дума за права на пасажирите, дали за единно небе, дали за слотва и всичко, всичко това се блокира поради спора в съвета за Гибралтар. Очевидно няма политическа воля от някои държави членки, нещо, което пречи да се изчерпи целият потенциал на европейската авиация. И на второ място конкурентоспособността. Много е важно нелоялните практики на някои компании в трети страни, като Турция или страните от залива, да бъдат прекратени, защото те не дават възможност за лоялна конкуренция. Така че призовавам комисията да се занимае с този въпрос и да а, побърза с, пред, с вече съобщеното а, предложение за изменение на съответната директива. Благодаря. Вин Вандеркамп. Dank u zeer. Ehm, и... Благодаря, господин председател. Благодаря на първо място на докладчика за положените усилия. Но това, което ми прави впечатление, е, че се повдигат множество въпроси, особено в приложените документи, тъй като че ли могат да бъдат предмет на отделно становище. Например, на 10-та страница се говори за нелоялната конкуренция, която до голяма степен се дължи на географски предимства и културни традиции. Ако държавите от залива не искат да бъдат страни на конвенцията на МОП, не можем да кажем, че това се дължи на техните традиции – на второ място да вземем диспетчерите. Знаем колко често стъчкуват, но ако погледнем точка 5 и 6, не поправя се оратора, четвърта и пета, тяхната роля се засяга съвсем бегло. На мен ми се иска да се обърне внимание в самия доклад. И накрая показаното от госпожа Клун, парламентът би трябвало да участва по-активно в споразуменията за въздухоплаването. Наистина това е така и би трябвало да се включи не в обяснителните текстове по доклада, в самия доклад. Благодаря. Габриеле Пройс. Благодаря, господин председател. Мога да бъда много кратка. Първо да благодаря на докладчика за отличната работа, която представлява отлична база за по-нататъчно сътрудничество. Доброто в доклада е, че се обръща внимание на условията за труд. Социал-демократите са на мнение, че сигурността и успеха на нашата авиация зависят от качеството на работните места европейските авиолинии не, не бива да се боят, не бива повече да се боят от нелоялна конкуренция. Трябва да излъчим ясно послание, че няма да приемем нелоялната конкуренция, примерно на Ирландия или или а, държавите от залива. Също така трябва да се обърне повече внимание на сигурността на летищата, т.е. да се обърне внимание на добре обучен и достатъчен наброй персонал, нещо за което не се споменава доклада. Сля... Не можем сляво да се... сляпо да се доверяваме на техниката и да разчитаме, че тя ще повиши сигурността на пасажерите подобни програми технически са, използват, се използват от летищата, за да намалят разходите си. Но в никакъв случай тя, тази техника не бива да бъде в ущърп на личното пространство на хората. Аз съм аз бях докладчик за, на, за основния регламент на ЕАСА и познавам тези неща. Благодаря сега Гезина Майснах. Аз също искам да благодаря на господин Теличка за отличния доклад. Няма, никой не спори по това колко е важно въздухоплаването. Най-късно, когато избухна Ая Фятла и Окол, се разбра какво широко отражение дава всяко прекъсване на този транспорт. Все повече, е, все повече се разраства този транспорт, както впрочем транспорта в Европа изобщо не много е важно да имаме стратегия, която да ни държи конкурентоспособни и в бъдеще. Това исках да кажа. Мисля, че е много интересно да се помисли и за разширяване на картата ТНТ и върху въздушния транспорт. Э, За мен винаги е било много важно, наред с големите авиокомпании и важните трасета, да се обърне внимание и на малките компании, и на частните летателни компании, за това ще направя предложение за изменения в тази насока. Благодаря, казва председателят. Аз също се вписах в списъка, защото искам да кажа, че економичната пазарна економика не може да се състои в областта на авиацията а, компаниите получават от дъконобладците 30 милиарда евро, защото за разлика от ЖП сектора не плащат ДДС и акцизи върху керосина, това, разбира се, не може да се търпи повече. Разбира се, че някои отдалечени региони и острови трябва да бъдат достъпни с самолет там вече трябва да има субсидиране, за да се осигури мобилност но само защото някои малки региони трябва да бъдат субсидирани. Това не може да се превръща в правило. 23 летища в е, Германия, които оперират международно, 17 са да са, имат дефицити, докато в Канада от всички летища всички работят на печалба, защото е, е реалните разходи се поемат от пасажерите в Германия, в Касел Картен, беше построена, построено лет прика, е, е, летище, което е на час и половина от Франкфуртското. Между Штут... Е, едното е до Штутгар, другото във Франкфурт. Във Франкфурт има колкото искате полети. Бяхме в Румъния обаче, където се работи на печалба, понеже има връзка с железопътния транспорт но пък и имаше малки летища, които работят на загуба от години. Не е ли по-умно те да бъдат свързани с железопътния транспорт, а не да се борим за растеж на всяка цена? Не винаги става въпрос за пари. А, яма фагесен, ди даме Забравихме госпожа Даниела Аюто. Разбира се, че имате думата. Sì, sì, sarò rapidissima. Allora, mm, intanto... Ще бъда много бързичка. Искам първо да изразя своите похвали за доклада и след това да се спра на точка 8 в доклада. Регионалните летища – би трябвало те да се придържат към основните параметри, които са задължителни за всички, тъй като знаем, че всъщност на много места те получават държавни помощи често това се прикрива под една или друга форма. Разбира се, че регионалните летища имат нужда от подкрепа, но не би трябвало тази подкрепа да пада върху плещите единствено на регионалните власти. Тъй като комисията присъства, се възползвам от това, за да кажа, че би трябвало парламентът да участва в разработването на стратегиите за регионалните летища. Ние имаме нужда от тях – тъй като в определени части на Европа не можем да се откажем от регионалните летища, но както казах, не би трябвало да се затрудняват единствено властите на регионално ниво. Не би трябвало също така други отрасли, като здравеопазването, да бъдат лишени от финансови средства, които да се прехвърлят към летищата. Искам да поговоря и по намалението на емисиите. Много бих се радвала, ако тук включим таксите за гориво. По този начин би се решил проблема с разхода за гориво. Например, да се разгледат планираните маршрути. Достатъчно е да ги анализираме, за да видим, че авиокомпаниите предпочитат страните с по-низки такива такси. Е, благодаря ви сега от името на комисията да чуем какво имате да кажете. Indeed, Много ви благодаря, господин председател. Много се радвам, че отново говорим за въздухоплаването. Е, радвам се също така на вашите усилия. Очевидно те са били интензивни и при моето отсъствие. Особено ми е приятно, че мога да започна и с поздравления за господин Теличка за този отличен доклад по стратегията за въздухоплаването. Благодаря му и, че оценява работата на комисията. Аз съм съгласен с акцента, който господин Теличка поставя на въздухоплаването. то е много важно за европейската економика и свързаността, на която той обръща внимание, разбира се, особено важна. Съгласен съм и с въпроса за авиационната сигурност на него също е обърнато особено внимание. Господин Теличка спомена и член 3 на регламент 551 трансевропейските магистрали в небето. Ние възложихме едно проучване на изпълнимостта, защото и за нас тази идея е много интересна. Искаме да видим как може да се използва горното въздушно пространство. До сега обаче не е постигнат никакъв напредък. Надявам се проучването за изпълнимост да ни покаже какви са плюсовете и минусите. Госпожа Клун обърна внимание на споразуменията за въздухоплаване. Благодаря и на вас за подкрепата. Наистина, ние желаем да работим заедно с разрастващите се региони по света. За нас е важна заетостта, растежът. Вие също говорихте за свързаността. Ние работим заедно и с Евроконтрол. Готови сме да разгледаме техните заключения. Госпожа Айяла и нейната колега обърнаха внимание на социалния диалог, на това колко е важен той. Напълно сме съгласни. Налагането на трудовото законодателство и добрите условия на труд, разбира се, е правомощие на държавата членка, но ние трябва да направим максималното в своята стратегия, за да подкрепим социалния диалог би трябвало по този начин да обърне внимание на растежа и заетостта в въздухоплаването, когато работим с държавите членки. Някои споменаха и правата на пътниците. В това отношение регламентът е устарял, тъй като той работи повече от 10 години до сега. Освен това, не можахме да постигнем това, което бяхме предвидели, затова и ние разработихме альтернативно ръководство, което обаче е, вече ще е морано устаряло при влизането на регламента. Надяваме се да има добър баланс с правата на пътниците. Имаше и много интересни коментари по спада на капацитета на летищата. Наистина това става огромен проблем. но знаем, че имаше блокиране на регламента за едино европейско небе, както и на регламента за слотовете. Работим с държавите, членки и с летищата, работим с Европейската обсерватория, за да разчитаме и на най-добрите практики при планирането. Ще се върна на единото европейско небе, малко са ми разбъркани бележките, казва докладчика. Благодаря за неизменната подкрепа, която беше изразена. Ще се спра отново и на социалната тема, с извинение, че са ми разбъркани бележките, каза оратора. Не би трябвало новите бизнес модели наистина да влияят върху безопасността. Наистина, многонационалните оператори по-трудно се проследяват от националните власти, отколкото традиционните компании. За това трябва да мислим за многонационалните авиопревозвачи. Да видим как да се създаде необходимата рамка за споделяне на ресурса на държавите членки. Колегите Демоди, Ван Хелдерба говориха за неназования проблема, именно отношенията между Обединеното кралство и Гибралтар. Мога само да кажа, аз съм съгласен с вашия коментар. Има доста проблеми, които чакат своето решаване. Надявам се и двете страни да стигнат до прагматичен подход. И последен коментар. Благодаря ви за търпението. По регионалния подход знаете, че приехме нови насоки за регионалните летища през 2014 година. Идеята беше да се разберат по-добре и предизвикателствата за тях. Проведохме обширни допитвания, тъй като през последното десетилетие има доста големи промени на пазара. Надявам се да съм направил смислени коментари. Благодаря, че ми дадохте думата. Благодаря. За първи път се виждаме, но не и за последен. Сега последен ще вземе думата господин Теличка. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Много от вас са автори на много повече доклади от самия мен. Затова и високо оценявам вашите хвалби за доклада ми. В уводните си думи вече казах, че ще внеса някои допълнителни изменения. За това и до голяма степен мога да кажа, че обмислям вече казаното от вас, което може да видите и от бележките ми. Парламентът наистина трябва да има по-съществена роля тук. В доклада ще видите, че комисията е призована да вземе отношение по някои от проблемите, изтъкнати от вас. Няма да повтарям всички тях – един от проблемите са диспетчерите наистина. Имаме и проблеми изобщо с изпълнението, тъй като се оказва, че ние всъщност не изпълняваме действащите разпоредби. Едва ли е необходимо да навлизам в подробности, държавите членки трябва да се откажат от своя блокаж по множество от темите и парламентът би трябвало да покаже какво е необходимо да се направи. Някои от вас говориха за регионалните летища, чухме различни гледни точки. Би трябвало целта винаги да е економическа жизнеспособност. Не бива да се наливат пари в един бездънен чувал. И тук трябва да се мисли за интегриране на различните видове транспорт. Разбирам, че ако до отдалечено място дистанцията е над 100 км, всеки мисли за е, въздушен транспорт на регионално ниво, но трябва да се мисли и за други опции. Искам да се спра и на друг въпрос. Знаете, че Пътниците настояват Европа, авиопревозвачите да им предложат нещо смислено. Ако се губят пътници, какви са причините? Дали някои от компаниите се държат неконкурентно способност? Това би означавало, че не изпълняват изискванията, за което биха подлежали на санкции. Въпросът ми следователно е, ако е имало неизпълнение, защо няма жалби? Дали наистина имаме антиконкурентно поведение и протекционизъм в Близкия изток или въпрос на модел? Това съм имал предвид в доклада си в съответната точка, но съм готов, разбира се, да обсъдя с вас този текст. Не би трябвало да страдат европейските потребители и бизнеса, обаче това ще кажа. И накрая, не мисля, че би трябвало да се спирам на всички изказвания, но все пак. Със сигурност ще обърна по-голямо внимание на екологичните изисквания и още нещо, може би на последно място – Господин Шкрадец говори за кръговата економика, нещо, което е важно, защото тук ми се струва, че има огромен потенциал. Би трябвало да помислим какво стига до летищата, между летищата, какво напуска летищата. Тук има огромен потенциал но ще спра до тук, господин председател, тъй като нямаме време. Благодаря за изказванията, благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря и на комисията. Аз работих много активно с звеното, представлявано от господин Холуей. Но така или иначе, имайте предвид, че Заинтересованите е, групи разглеждат този отрасъл по много различен начин, когато говорим за неговите успехи, неуспехи или предимства. Имаме и социалните проучвания и накрая след като ние сме в комисия по транспорт, нека да говорим за транспорта. Съгласен съм, има и други фактори, но тук се говори за транспорт. Благодаря. За сега приключваме дебата. Срокът за внасяне на предложения за изменение е 5 октомври 12 часа. Малко започнахме да изоставаме. Преминаваме към следващата точка признаване на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване. Има думата Гезина Майснер, докладчик. Благодаря, дано да можем да наваксаме малко време, макар че вътрешното корабоплаване е много важно. Аз вече казах, че изобщо транспортът се разраства. А, прогнозите са, че и водният транспорт а, няма да направи изключение. Един момент, госпожо Майснер. Моля ви, не разговаряйте, пазете тишина, когато излизате защото трябва да продължим работата си. Благодаря, господин председател. Само подчертах, че вътрешните водни пътища могат и трябва да бъдат разширени и модернизирани, за да се разтовари сухопътния транспорт. Но когато това стане, ще са необходими добре квалифицирани кадри, което още от сега е проблем. Екипажите на корабите, на речното корабоплаване, обикновено вече са доста, достигнали доста висока възраст. Няма младо поколение. А, така че трябва да направим, е, има смисъл да се направи предложение за хармонизиране на професионалните квалификации и добре, че комисията го направи. Междувременно научих, че в Финландия има плаващи сауни, не, не го знаех до сега. Те не са част от вътрешното корабоплаване, но така или иначе е, са плавателни съдове. Въобще трябва да се види в коя държава какво има. Трудно е за парламента да се пише доклад в момент, когато съветът вече е приключил с позицията си, но аз ще се опитам да бъда независима. Съвсем съвсем накратко ще се спра на промените, които съм направила. По принцип е добре, че се ни предлагат хармонизация, което и в интерес на мобилността на квалифицираната работна ръка. Понеже съм от Германия и знам какво става в Мекленбург предна Померания, когато там трябваше да се прилага закон за лифтовете, без да има нито един лифт. За това питам дали такова едно законодателство трябва да стане задължително за всички държави членки. Тоест засегнати трябва да бъдат от директивата само не с държави членки, които имат речни плавателни пътища или правят нещо по въпроса. Например, Малта имат училище по корабоплаване, където се обучават и кадри за речното корабоплаване корабоплаване. Разбира се, че и Малта ще трябва да спазва законодателството. Освен това, комисията предлага, че пред, предлага да се направи изключения за малки вътрешни а, речни трасета, но пък в Германия има доста такива, които не бива да се а, изваждат от приложното поле, защото помислете, например, за малките туристически корабчета. Там персонал също трябва да бъде обучен. Трябва да бъдат обучени младите хора по отношение на а, примерно на частотата, с която се случват происшествия по даден речен път държавите членки трябва да се информират помежду си, но преди всичко трябва да се спазва сигурността, защото всяка река е различна за себе си по отношение на своята плътност, по отношение на теченията и прочие и прочие. Така, е, така че държавите членки помежду си трябва много внимателно да признават дипломите. А, що се отнася до дипломи от трети страни, много сериозно трябва да се помисли, защото ако напишем закон, според който трети страни от целия свят да могат да дават такива квалификации, ние как ще проверяваме дали те се придържат към нашето законодателство. Изпитите могат да се провеждат и на симулатор. Симулаторът е много ефективен ефективно средство може да се симулират и най-сложните ситуации, които може би едва ли ще се слушат в практиката или най-малкото ще са много редки. Но симулаторът не може да замени практическия опит. Разбира се, че сме съгласни, че е, в изпитни условия могат да се използват още три неща идеята е да се използват стандартите на честния Европейския комитет за разработване на стандарти за вътрешно корабоплаване и това е добре. А, след като има толкова малко кандидатстващи за се, да, се обожда, да се обучават за вътрешно корабоплаване, защо да не дадем възможност на хора, които се обучават в морски академии, да преминат съкратен курс. Да, това е добро предложение. Също така съм добавила и това, че капитан на речен кораб трябва да знае какви са дейностите, които би следвало да се извършват на борда. Знаете, че има малки а, екипажи. Комисията не е обърнала внимание на това. Просто капитана трябва да познава всички действия, за да може при нужда съвсем сам да, да прекара кораба до сигурно пристанище. Не знам да е, може би е добре и английския да се въведе като общ език, за да можем да комуникираме по-добре. Благодаря. Докладчиците в Сянка, за съжаление, ще разполагат само с по две минути. Първият, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за високото качество на нейната работа и че е отчела основните елементи, които сме предложили. ЕНП са убедени в подхода, предлаган от Европейската комисия за професионализирането на този отрасъл. Искам да се спра няколко важни аспекта. Първо, нарастващата роля на честни при определенето на нормите за този сектор запазването на изключенията за националните водни пътища, които не са свързани с европейската мрежа. Има някои идеи, предложени в трето съображение по този въпрос. Освен това, не трябва да се допуска предлаганата рамка да се превърне в пречка всички институции трябва да работят в синхрон, за да не се превърнат в пречка пред този сектор предложенията, съдържащи се в приложението. Аз съм убеден, че ще намерим решение, ако фокусираме вниманието си върху тези три пункта, които очертах. Благодаря, Клаудия.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 ale cărui prevederi vor stimula... Благодаря ви. Първо искам да ви благодаря е, за положения труд. Вашия доклад е много важен, тъй като той засяга квалификациите на работната ръка. Хубаво е, че се обръща внимание на необходимите квалификации за вътрешно корабоплаване, както и начините да се реши този въпрос. Ще направя няколко коментара. На първо място цифровизацията. Технологиите тук са много важни, за да могат да се проверят по-бързо данните и по този начин да се намали бюрокрацията и времето на изчакване. Харесва ми и идеята за симулатора или тренажора, но не мисля, че той би заменил всъщност реалния опит. Да не говорим, че стресът не е същия. Бих попитала също така как могат държавите членки да осигурят училища, които да предлагат тези тренировъчни тренажори. Не всички от тях ще могат да го направят. И накрая предвидените срокове, виждам, че те са удължени. Ние би трябвало да се водим от системата, която се основава на компетенциите. Едва ли е необходимо срока да се удължава, но това разбира се можем да обсъдим допълнително. Има още един важен елемент в предложението на комисията – специфичните опасности. Тук трябва да имаме много ясни критерии, за да можем да отстраним риска и да сме сигурни, че съответно в тази категория пък няма да попаднат безпричинно определени зони. И още един коментар – Държавите членки могат да определят тези зони, но според мен би трябвало това да е компетенция на комисията. И още нещо, този доклад ми се струва особено важен, така че би трябвало докладчиците в сянка да имат възможност да се изразят. Съжаление, всички трябва да спазват. Петър Вандал, също две минути. Благодаря, господин председател. Първо да ви кажа, че сме доволни от предложението на комисията. На второ място, колегата Майснер е направила някои много добри предложения – по отношение на професионалната квалификация на капитаните, например, удължаването на валидността, изучаването на теченията, английският като официален език в речното кува, корабоплаване. Има морски език в морското корабоплаване. Това е един набор от а, е, понятия, които всеки моряк познава. Същото трябва да стане и в речното корабоплаване за всички моряци, които в днешно време знаем, че често говорят просто а, е, развален и беден а, е, английски. Може би трябва да се обърне малко повече внимание на дефинициите и някои от тях да се уточнят. Но иначе, господин председател, ще, ще се споразумеем. Чудесен доклад. Председателят, благодаря. Сега госпожа Килан. Благодаря. Аз искам също да благодаря на докладчика Майснер за професионално изготвения доклад. Благодаря и на комисията за добрата работа. Ние ще предложим някои промени в текста, но на този етап бих могла да кажа, че като приятел на вътрешния воден транспорт бих искала да се гарантира бъдещето на този транспорт, е, като имаме предвид, е, че хората, които работят в този е, сектор, не са една хомогенна група. Има различни условия. Ангажирани са различни лица, различни оператори, от малки до много големи международни компании. Въпросите за сигурността са изключително важни, които и за това трябва винаги да са на нашето внимание. Без обаче да се създава прекомерна административна тежест за най-малките фирми, така че да се възпрепятства работата им в този сектор или наемането на персонал. Трябва да се гарантира бъдещето на този вид транспорт, както за пътници, така и за товари. Също да се обърне внимание и намаляването на CO2 емисиите. Госпожа Мари Кристина Арно. Аз имам въпрос към Европейската комисия. Благодаря на колегите, които дойдоха тук, за да ни представят това проекто приложение за директива. Професионализацията е нещо много добро. Добре е също да се насърчи вътрешния воден транспорт в много отношения. Но има економически трудности в този а, сектор за операторите на кораби във Франция. Как можете да ни гарантирате, че ще бъдат защитени корабните екипажи в Европа? като се отчита също и директивата за командироването на работници, как ще се гарантира статута на един член на екипаж от Франция и един член на екипажа от Румъния, които работят на кораби под чужд флаг. Danke sehr. Und jetzt noch Wim van Kamp. Eh, Господин Ван де Камп. Съгласен съм в голяма степен с казаното от колегите и с комплиментите отправени към госпожа Мейснер за отличната й работа. Ако искаме да имаме една европейска система за квалификациите по вътрешните водни пътища. Ние трябва да решим дали искаме да координираме националните системи или да изградим една европейска система. Ние трябва да сме наясно какво точно искаме да направим. И вторият ми въпрос е за броят на натрупан опит, например 500 дни и след като а, бъдат а, изпълнени тези 500 а, дни, да ни се полага а, изпит. Според мен е по-добре да се иска по-кратка практика, но да се полага изпит. Моят опит сочи, че има хора с дипломи, които ня, си нямат понятие от професията и други без дипломи са абсолютни спецове. Но въпросите бяха към комисията. Димитриус Теоритис ще отговори. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя докладчика госпожа Майснер за отличния и доклад. Много сме доволни, че не само докладчикът, но и, и и депутати, които се изказаха гледат положително на предложението, виждат добавената му стойност, що се отнася до безопасността, мобилността на работещите в сектора и на това трябва да се насърчи в бъдеще. Този сектор е много екологосъобразен. Бяха направени някои коментари. Аз ще се спра накратко на тях. Например, въпросът за оценка на квалификацията и получаването на сертификат без оценка. Това би обезмислило целия подход, който се базира на компетенциите. Създаването на истински вътрешен пазар на работната сила може да се ограничи, ако не бъдат изпълнени всички условия. Освен това, не сме много въодушевени от изключенията, тъй като те ще създадат една палитра от най-разнообразни ситуации в национално равнище, което няма да е в полза на единия пазар. Въпреки, че искаме да се гарантира повече безопасност, ние не искаме да създаваме пречки пред развитието на сектора или достъпа до професията. що се отнася до участъците, които съставляват специфичен риск, да, има такива участъци, но това не трябва да се използва като претекст за ограничаване на трудовата мобилност и в заключение по социалните аспекти на това предложение. Дали ще улесни унези, които искат да навлязат в сектора, но не работят при същите социални изисквания и че те могат да изтласкат останалите от пазара. Не, това не е отговор на всички социални проблеми в транспортния сектор. Това, което правим тук, е да не допуснем да навлизат е, в, е, на пазара на е, труда на тази професия лица, които нямат нужната квалификация. Ние не говорим само за лоцманите, но за всички видове професии. Ние трябва да работим конструктивно, както и до сега, съвместно, за да постигнем нужния баланс, улеснявайки вътрешния воден транспорт, гарантиране на висока степен на безопасност, намаляване на административната тежест. И още нещо. Моля да ми слушате, имам едно лично послание. Аз съм тук за последен път във вашата комисия. Участвам тук от 2000-та година, вече 16 години. Има депутати, които все още са тук. И аз имам много добри спомени от доброто сътрудничество с вас по въпросите за пътната безопасност, морската сигурност, политиката на пристанищата, вътрешния воден транспорт и прочие. Ние извървяхме дълъг път заедно и благодаря ви за отличното сътрудничество и за конструктивния ви подход към предложенията на Европейската комисия. От средата на октомври госпожа Дания Роска, моята колежка, ще поеме от мен, тъй като аз ще се пенсионирам в началото на следващата година. Искам да ви благодаря за всичко и да ви пожелая успехи в бъдеще. Като комисия ние се надяваме, че ще продължи отличната работа. Благодаря. С най-голямо удоволствие ви предоставих тази една минута и мисля, че по ръкоплясканията усетихте, че ще говоря от името на всички, като ви благодаря за хубавото сътрудничество не само с вас като представител на комисията и с вас като личност, защото личностите са много важни. Още веднъж благодаря всичко най-хубаво за по-нататъчния ви личен живот а, и оттеглянето в пенсия предполагам, че ще ви хареса. Благодаря. Тази сти... Я, охма. Und jetzt hat Gesine Meissner das Schlusswort. Gesine Meissner има думата за заключение и от мен благодаря. Аз мислех, че и през октомври ще сте тук. Ако това е последното заседание с вас, много ще съжалявам. Винаги съм оценявала много високо сътрудничеството с вас, защото е, знам, че сте човек, който знае за какво говори. Не казвам, че другите не са професионалисти, но защото аз много работя с пристанища. Винаги, когато съм в Хамбург, например, ми казват, миналата седмица да беше господин Ерогидес тук или другата седмица ще идва. Много важно хората в комисията да не си седят само по бюрата, а да ходят на място. Работила съм по много досиета с него и съм забелязала, че наистина много пътува, много изслушва хората, много проучва нещата. Винаги е било удоволствие да работим заедно, макар че не винаги сме били на едно мнение, но това е демокрацията. И сега накратко по бележките, които бяха направени. Всъщност това бяха основните моменти, които и аз бях избрала. Разбира се, че честни трябва да играе по-сериозна роля, отколкото е заложено в е, предложението на комисията. Дигитализацията е важна за мен, но комисията казва, че това е следваща стъпка. Симулаторите не могат да заменят практиката, това е ясно. То ще обсъждаме този въпрос. Знаех си, че ще има възражения. И още нещо. Мей каза, че а, вътрешното корабоплаване не е хомогенно. Именно това е проблемът, който се опитах да реша. Защото става дума за най-различни по брой хора, екипажи. За за това си мисля, че не можем да ги третираме еднакво. Трябва да намерим баланса между хармонизацията и отчитането на особеностите на отделните професионални групи. И не на последно място, разбира се, и аз съм съгласна, че всеки трябва да е положил изпит. Други са на друго мнение – има хора, които са положили изпит и нищо не могат, други са кадърни, а нямат изпит, така че ще трябва да обсъдим този въпрос. С нетърпение очаквам да продължим да работим с докладчиците в сянка. И последно, Клаудия ви е съвършено права, само защото изоставаме с времето да съкръщаваме времето за обсъждането на този важен доклад, не е честно. Председателят, краткостта на времето няма нищо общо с важността на вътрешното корабоплаване, е, за което ти си родена за докладчик. 11 октомври, 14 часа е крайният срок за вля... внасянето на изменения. Следващата точка е – гражданско-правни норми в областта на роботиката. Мари Кристин Арноту ще замести докладчика Георг Майер. Благодаря. Господин Майер ме помоли да го извиня и да го представя по този доклад. Доклад, чиято тема са гражданско-правните норми за роботиката. За първи път в историята на човечеството могат да се създадат роботи, които са автономни, интелигентни и могат да въздействат на околната среда и да вземат решения в зависимост от ситуацията. Това не е научна фантастика, не е романа Айза Кайзимов. Това е реалност, която е свързана и с гражданско-правно измерение. Би трябвало да споделяме е, заедно добавената стойност на роботите, но трябва да се има предвид и как това се отразява на заплащането на шофьорите на различни превозни средства, както и на Леците, Изобщо отново възниква стария въпрос на Европа как се разпределя добавената стойност, кой има полза от прогреса. И този въпрос е важен и за работниците, които са загубили своето работно място и трябва да намерят ново амплуа за себе си. Това, което засяга нашата комисия е по-простичко, обаче то е свързано с происшествията, какво се случва, когато се пътува чрез автопилот. Знаете, че само след няколко години подобни происшествия по нашите пътища ще станат голям проблем. но можем ли да кажем, че машината е по-надежна от човека? Ето, Волво за първи път експериментираха с безпилотно управление на автомобил в САЩ. Знаете, че Google също работи по безпилотно управление на автомобили. Дания го прави, но тук има доста проблеми, които те първа ще е, видим. Затова и възниква въпроса, кой носи отговорност, ако настъпи происшествие, е, дали трябва да обвиним притежателя на превозното средство или самото превозно средство, което е безпилотно, дали трябва просто да има задължително застраховане в такива случаи. Има многообразие от юридически норми в Европа, освен това, това още повече осложнява проблема. Би трябвало да има юридическа сигурност. Не би трябвало роботиката и изкуствения интелект да бъдат изключение. Европа виждаме, че в тази цифрова еволюция става все по- зависима от американските технологии. Например, Галилео отстъпи пред други GPS системи. Докладчикът ни предлага да се обърне внимание на евентуалното намаление на происшествия по пътищата, чрез използването на роботизирани превозни средства. Обръща се внимание обаче на въпроса с отговорността при тези происшествия. Би трябвало също така да се помисли за намаляване на вредните емисии, вредни за околната среда натрупването на познания би било много полезно за тази технология на бъдещето. И тук трябва да се обединят всички научните среди и публичните органи. Трябва да се гарантира качеството на прехвърлянето на данни от и към автоматизираното превозно средство. Като се имат предвид маршрутите, трябва да се защитят и личните данни. Не би трябвало да може да има проследяване или пиратство. Благодаря. Благодаря. Луис де Гранес Паскал. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата, която замества докладчика в този случай. Ясно е, че ние живеем в епоха на промени и ние би трябвало да приемем факта, че човекът ще бъде заместен в един момент, но тук трябва да внимаваме. Знаем, че Комисията по правни въпроси подготвя много сериозен доклад и няма как да бъде другояче. Знаете какво каза Юнкер преди няколко дни. Историята няма да запомни нашите имена, но ще запомни нашите грешки. Не бива да допускаме грешки, които не могат да се поправят. Затова и трябва да предвидим необходимите гаранции и предпазни механизми. Господин Байер обяснява в доклада си как се използват тези автоматични автомобили в роботиката. Самият той прави някои много разумни предложения, на които трябва да обърнем внимание. Аз съм съгласен особено с две от тях – защитата на данните от една страна и въпроса за отговорността от друга. Нещо много важно наистина. Освен това, може да се помисли за създаване на консорциум, който да гарантира сигурността на автомобилите, които не се управляват от човек. Би трябвало да се прави задължителна застраховка. Вижте и, Uber, и компанията Uber, тъй наречената солидарна економика. Вече имаме заведени дела, които са свързани именно с липсата на отговорност. Не се знае кой носи отговорността. В Определени държави и членки има такъв застрахователен консорциум, който да покрива подобни случаи. Например, открадват и колата някой, който няма застраховка. Разбира се, Комисията по правни въпроси разглежда тази тематика. Аз също съм член на тази комисия, но в тази комисия също можем да направим своите предложения, най-вече свързани с поделената отговорност и намирането на решения на общите ни тревоги. Има един конкретен въпрос за субсидиарността, тъй като ние изхождаме от правното основание за нея. Автомобилите пресичат граници. Ето защо при автоматичните автомобили трябва да се мисли за европейски норми. Няма какво друго да кажа. Благодаря за доклада. Струва ми се, че той е приемлив, положителен, като разбира се всички ние ще се опитаме да го подобрим. Съжалявам, господин председател. Господин Тузановски не присъства и той ми е дал своя коментар на английски, затова и ще го прочета. Той благодари за проектостановището, според него той е добра основа за бъдещата работа. Според него технологичните развития ще отговорят на основните технически предизвикателства, но ще е много по-трудно да се намерят отговори на правните въпроси. Изложени са коментари по становището в две групи. На първо място се обръща внимание на Европейската система ГНСС Галилео – Знаем, че вече са направени и първите стъпки по интелигентните транспортни системи. Предизвикателствата обаче нарастват пропорционално. На второ място се казва, че докладчикът съвсем правилно обръща внимание на автоматизираните автомобили – като се прави връзка и сбалансирания доклад на госпожа Фос. Фон Благодаря, господин председател. Вземам повод от последното, което каза господин Ван Дален. Вие казахте, че колкото по-кратко се изразяваме, толкова повече казваме. Преждеговорившият е майстор в тази насока. В доклада се говори за дронове, но, се, но става въпрос за много повече от това. Става и дума и за автономни кораби. Е, на има фирма, която разработва автономен контейнеровоз. Тук става въпрос и за а, метровлакове, за железопътни превозни средства. Въобще потенциала на роботиката в областта на транспорта е чудовище. Така че е много важно да има европейски и международни разпоредби за използване на роботиката. Най-важно е да има и по-добра координация, за да можем наистина разумно да използваме възможностите на роботиката при спазване на еднакви правила за сигурност, но тези правила трябва да бъдат от друга страна пък и достатъчно гъвкави с оглед на бързото развитие на техниката. В момента се работи по законодателство за дроновете, има и намерение това да се направи по отношение на автономните автомобили. Много се радвам, че при холандското председателство беше прията декларацията от Амстердам, която постави на дневен ред тези важни теми. Трябва да има наистина истински европейски дневен ред по този въпрос, без да забравяме и въпросите, свързани с личното пространство, защитата на данните, правото на собственост върху данни, киберсигурност – това са все въпроси, които трябва да бъдат отчетени и да не говорим за отговорността при, а, за отговорност и за страховки. Това са много важни моменти, не само от юридическа гледна точка и трябва да се изяснят, за да може разумно да използваме автономни автомобили, дронове и други подобни превозни средства. Европа може да спечели от тях само, ако колкото може по-скоро въведем единно законодателство, разумни правила, за да има, и ако искаме да сме пионер в областта, трябва да имаме своя днес дневен ред. Много се радвам, че ще работим заедно с докладчиците в сянка и докладчика. Съветът и комисията трябва да побързат в тази посока. Благодаря следващия урад. Аз също искам да благодаря, казва господин Кох на господин Майер, макар че го няма. Бих казал добро начало, но недостатъчно. Роботиката се относи не само до автоматизирани автомобили, и до дронове, и до много други видове превозни средства, които докладчикът е пренебрегнал. Автоматизираните превозни средства ще доведат до революция в транспорта, така че е много правилно това, което се каза. Не бива да проспира, проспиваме момента. Европа трябва да заиграе водеща роля разписвайки правила за тестването, разработването и използването на такива превозни средства. Трябва да се изяснят редица етични, юридически въпроси, въпроси свързани с защитата на данните. Значи още много работа ни чака. Благодаря казва председателят. Ще ми позволите една малка бележка. Наскоро бяхме в Чешката република и видяхме автоматизиран влак. Така че не говорим само за пътен транспорт. В Китай много отдавна има такава а, е, такова метро. Просто хората не го приемат и за това се наложи да сложат водач, за, макар че всичко е автоматично. Разбира се, че и социалните въпроси играят много важна роля. Така че трябва да гледаме малко по в перспектива. Не трябва да говорим само за автомобилен транспорт. Дори ако всички коли бъдат а, автоматизирани. Още през 1972 година Ханс Йохен Фегел, кмет на Мюнхен, каза, а, автомобилът убива градовете ни, а той не беше от зелените, беше социал-демократ. Дори ако всички автомобили станат автоматизирани, е, и дори да се движат само с възобновяеми източници, е, трябва да мислим за развитието на нашите градове. Така че и в името на нашите градове и на климата е важно да имаме автоматизирани превозни средства. Комисията. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие, че съм тук. Аз съм за пръв път. Комисията по транспорта. Добре дошъл. Относно проекто становището, изготвено от господин Мер, искам да направя някои допълнителни бележки. Първо по пътната безопасност. Виждаме, че през последните години докладите за пътната безопасност показват намаление на броя на происшествията. Ние трябва да използваме нови възможности, включително технологически, предлагани от роботиката, например, за да намалим пътните происшествения, тъй като голяма част от тях се дължат на човешка грешка. Генерална дирекция му подготвя генерален план на CITS системи. Този план ще бъде под формата на съобщение. Той е първият желон към програма на комисията за автономни автоматизирани превозни средства. Ние също подчертаваме, това беше направено по време на Нидерландското председателство, да се прилага подхода а, на учене чрез а, практика. Освен това да се работи за по-добро законотворчество от страна на институциите относно безопасното взаимодействие между транспортната инфраструктура. Напълно сме съгласни. Представете се в един свят, където имаме само автоматизирани превозни средства, Ние можем да попаднем в задръстване, можем да се четем вестника, но все пак важното е да се гарантира доброто движение. Киберсигурността също беше спомената. Ние работим за един хармонизиран подход в това отношение. Работим с заинтересованите страни. И на последно място, не е по значение, защитата на данните. Това е изключително важен въпрос. Преразглежда се регламента за защитата на данните. Работим с заинтересованите страни, за да гарантираме изготвянето на насоки, които да допринесат за прилагането на правилата за защита на данните и при използването на този тип технологии. Благодаря ви. Пожелавам ви успешно сътрудничество с нас, както вашия колега, който работи с нас вече от 16 години. Благодаря ви за изказването. Кристин Аланту. Аз ще ви пред... предам... Ще предам вашите бележки на господин Майер. Беше спомената, че има тревога относно спазването на принципа на пропорционалност и субсидиарност, конфиденциалността на данните, също разширяването на използването на роботиката с а, а, всички въпроси, свързани с а, безопасността, ще предам вашите бележки на докладчика по становище и се надявам това становище да бъде гласувано. Благодаря. Преминава. А, извинявайте, казва председателят, срокът за изменения е 5 октомври, 12 часа. Сега преминаваме до, към последните две точки от дневния ред, 10 и 11, статистиката за превода на товара по вътрешни водни пътища и за железопътния транспорт по отношение на събирането на данни за товарите, пътниците и происшествията. Единият докладчик е Бас Ейкхаут, другият съм аз. Искам да обърна внимание, че резултатът от трилозите е, вече е потвърден от е, комисията. Междувременно съветът е, прие компромиса на първо четене, за това срокът за предложения за изменение всъщност е само формален. Можете, разбира се, да а, подавате предложения за изменения на второ четене, но компромисът би се, а, би се провалил, ако се приеме, което и да било предложение за изменения на парламента. Просто сме се спазарили. За това 29 септември 2016 година, 14 часа, е посочен като срок за внасяне на предложения. Аз винаги съм за активно участие, но този път не ми се ще да има предложения за изменения. Формално обаче съм длъжен да ви кажа, че има такава възможност. Гезине, заповядай. Аз мога изрично да подкрепя това, което казваш. Процесът беше толкова продължителен, че наистина не си струва да проваляме резултата. Председателят благодаря за подкрепата. Например, за данните за ЖП транспорта нещата се проточиха две години, защото двете институции на комисията не желаяха да си сътрудничат. Така че аз много често ги питах, по-доброто регулиране не е ли по-лошо от никакво регулиране, но в край крайна сметка Евростат и ЕРА сключиха договор. Казаха ми, че бил толкова дълъг и обемист и звучал като някакъв мирен договор след 30 годишна война. Така или иначе вече страните са се помирили и много се радвам и се надявам като Гезине Майснер да няма предложения за изменения. Ако има такива, дано пък мнозинството не ги приеме. По-ясен от това не мога да видя. С това приключваме днешното заседание. Продължаваме при закрити врати с координаторите.